Sehr geehrte Damen und Herren, nochmals einen schönen guten Morgen für all diejenigen, die... Здравейте, госпожи и господа, добър ден още веднъж и на тези от вас, които сега се присъединяват към нас. Преди да пристъпим към гласуването, бих искала да ви запозная с резултатите от вчерашното съвещание на координаторите. Ще се опитам да бъда максимално кратка. Впрочем, моля ви да, да се заемете най-сетне местата си и, и да прекратите личните разговори. Так, господин Кариан е назначен за докладчик по комитологията. Имаме нов постоянен доклад за Европейския правен институт във Виена. Това е господин Балдасари. По-нататък на 10 април е предвидено изслушване. Координаторите приеха госпожа Кастекс да председателства това изслушване. Вероятно трябва да поясня, понеже поражда известно брожение. Това изслушване абсолютно задължително трябва да се състои преди изборите – до 28 май всъщност точно казано, защото трябва да бъдат спазени срокове. И Знаете за Европейската гражданска инициатива, един от нас, one вас, в тази връзка текат срокове. И се прецени, че 10 април е най-подходящата дата преди 28 май. Трябва да включим и други комисии, които са компетентни, и госпожа Кастекс ще председателства. И най-сетне имаме едно проучване по инициатива на зелените, което ще бъде проведено от политическото звено. Става въпрос за търговските тайни. Координаторите приеха именно това да бъде темата на проучването. Знаете, по този доклад работи госпожа Галор. <clears throat> Няма да ни, да ни стигне времето, знаете, до края на мандата. Междувременно просто ще поръчаме на политическия отдел да извърши проучването, което да обезпечи по-нататък работата на следващия парламент. Това по, по координаторите и сега вече можем да пристъпим към вота. Моля ви е, да гласувате с електронните си карти. Всъщност е, е, нямаме избор понеже става дума за поименно гласуване, в повечето случаи, но нека да направим първо проверката. Е, е, едно пробно гласуване. Така, по политически. I mean, because there are always new faces. Yeah, so...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 Сега всичко е наред с системата. Първият акт. Това е доклад на господин Палдасари за нефинансовата информация. Не само по електронен път ще гласуваме, а и по именно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Да поздравим господин Балдасари. С пълно единодушие се приема неговият доклад. По-нататък. Петиция, внесена от Кристоф Клайн, Нашата комисия трябва да излезе със становище под формата на писмо. Не е нужно да гласуваме електронно. Вдигнете ръка. Онези, които са за. Приема се. О, момент. Извинявайте. Кой е против все пак? Няма против и въздържали се. Няма, значи приема се. По-нататък. Е малко по-щекотлив въпрос, понеже става дума за правно основание. Първо, първо Самарино ли е? Не, тук Малко се обърках, значи става въпрос за Сан Марино. Правно основание. Не е нужно да се гласува по електронен път. Моля онези, които са за да гласуват. Против. Въздържали се. Приема се. По-нататък за Евратум. Бих искал да кажа няколко думи, след което разбира се ще дам думата на господин Вос. Защо се отнася до правното основание на всеки общностен акт? Трябва да има основания, да се предпочита едно или друго основание, е, които да, да са част от замисъла – на, на приемания акт. И тук, що се отнася до, до, до атомната енергия и, и други, актовете би следвало да подлежат на приемане по обичайната законодателна процедура. И, и правното основание, което се привежда, според мен, е правилно. Господин Вос, благодаря, госпожо председател. Аз също съм се занимавал с този въпрос и от името на Европейската народна партия мога да кажа, че правното основание, което предлагате е 31-32 е правилно основание. И ако малко по-подробно разгледаме въпроса, Директивата очевидно сочи към договора за Евратом и дори Комисията на Европейския парламент за транспорта и енергетиката да е внесла изменения в посока към друго правно основание, т.е. 191-192, то по, по същество няма основание за това. Така че аз смятам, би трябвало да се ограничи основанието само до 31-32. И така стигаме до, до, до, до другия въпрос за процедурата. Значи, предстои да гласуваме доклада. И ако докладът не бъде прият, то аз все пак ще трябва да подчертая, че е, се ограничаваме до правното основание 31-32. Господин Сверан и господин Лихтенбергер.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 Та би трябвало да говорим за договора изменен с Лисабонския договор. Справното основание не е Лисабонския договор. Да, благодаря, госпожа Лихтенбергер. Да, тук има две взаимно противоречиви мнения. Едното Първото е, че трябва да следваме строго процедурата по Евратум, или процедурата трябва строго да се впише в Евратум, а от друга страна е позицията, която се опира на реалността. И реалността е такава, че Евратум не допуска демократичен контрол. Няма, не, няма процедура за това. Предвид аварията в Фукушима, обаче, виждаме докъде води липсата на демократичен контрол и прозрачност. И според мен в светлината на този международен опит на който сме се позовавали в, в разговора за прозрачността, за, за недостъпността а, до експертните решения, има основание да се твърди, че тези решения би следвало да бъдат прехвърлени в една по-демократична нормативна среда. И отново се връщам на, на, на Фукушима. Нали, знаем какво е станало там, как с е, е, една съвкупност от е, групови, корпоративни, съсловни интереси – неподлежащи на демократичен контрол, са довели до подронване на ядрената безопасност. В случая е, с Фукушима. Разбира се, 100% безопасност никога не може да бъде гарантирана. Е, и безопасността, доколкото е вероятност на величина, не подлежи на, на окончателен контрол. Но, но така или иначе, принципа на предпазливост трябва да е, да е водещ и в духа на тази предпазливост се налага демократичен контрол. Наред с експертните е, становища. Без тях не можем да минем, естествено. Но аз мятам, уместно е да, да подкрепим мнението на докладчика именно в посока към предпазливост и въвеждането на ново правно основание. Благодаря. Така, сега можем да гласуваме, след като Вече се, се каза каквото има да се казва. По електронен път моля да гласувате. Прекратете гласуването. 8 назад, за, 12 има против. Значи правното основание се отхвърля като следва, че сега трябва да разгледаме предложението на господин Вос. При тези нови обстоятелства, вероятно, бихте могли да, да повторите. Аз просто бих искал да, да, да, да потвърдя. Ние би трябвало да се ограничим до 31-32. Госпожа Лихтенбергер – Добре в такъв случай, ако нямаме мнозинство за ново правно основание, то просто си остава старото. Да, да, госпожо Лихтенбергер, мисля, че точно така е. Тоест докладът е, бе отхвърлен. За съжаление. И минаваме нататък. Господин Сперони, желаете ли думата? за кодификацията. Докладът ми съответства на, на становище на правните служби, така че моля да гласувате за, колеги. Така. Още веднъж трябва да подчертая, че става дума за поименно гласуване. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. 20 на за, няма против, няма въздържали се. С това приключва гласуването. Минаваме нататък по дневния ред. 21 точка. Представяне на проучване. А, господин Сперони. А, благодаря, госпожо председател. Те да кажа, че съм впечатлен от решението, което взехме за имунитета на, на колегата Бургезио. Според мен решението бе политически, а не юридически мотивирано. Не искам да критикувам колегите, чието мнение се различава от моето. Но според мен аз не бих могъл да остана член на тази комисия. Предвид това, аз благодаря на колегите за ползотворната работа, която вършихме в продължение на години, но аз съм взел своето решение. А господин Сперони каза председателка, вие напускате залата. Да, вижте, единственото, което мога да кажа е да ви благодаря за конструктивното сътрудничество, което, което имахме с вас по повод на нашата работа в правната комисия. Нали, винаги, когато сме работили по въпроси за имунитета, Знаете, е, е, е, разногласията са сериозни и вашият опит, вашата професионална подготовка в областта на, на правото, тези дискусии до сега са били, са протичали в максимално конструктивен дух. Аз, а, а, впрочем, си давам сметка, че всичко това следва да се протоколира, то ще се протоколира. Е, аз си задавам съмнение, е, съжалението си, извинете, че вие си подавате оставката от нашата комисия. Така, следваща точка от дневния ред. Поручване относно прилагането на регламент Брюксел 1 съдебни спорове извън Европейския съюз. Приветствам заместник директора на Швейцарски институт по съпоставително право и доктор Претели от същия институт. Давам думата на представителите на института госпожо председател, госпожи и господа. Като нашия доклад е, е съставен на английски язик, аз бих искал накратко да ви запозная с неговото съдържание на английски язик. Е, колегата, е, с колегата Претели мога да кажа, имаме удоволствието и честа накратко да ви запознаем с проучването на Швейцарски институт по съпоставително право, посветено на възможността Брюксел 1 да се прилага за извънобщностни спорове, т.е. в случаи, в които ответникът не е с местопребиваване в Европейския съюз. Преди колегата Пратели да ви запознае с основните констатации, аз накратко е, ще ви запозная с заданието и методологията. Заданието е ясно, съответно с, с заглавието на, на проучването. Да проучим доколко Брюксел 1 може да се приложи за ответници, не граждани на Европейския съюз. В частност, що се отнася до основания за подведомственост и за възвратния характер на подобни разрешения. След което да разгледаме различните политически варианти. Като метод е, е, ние предпочетохме да, да проучим не само действащия регламент, а и е, съпоставително да анализираме подходите на различни държави членки. Държавите членки, които подбрахме са Германия, Франция, Великобритания, Дания, Полша и Италия за да могат да бъдат представени от една страна основните правни традиции, а и по аналогия с доклада на професор Нуиц, който обособява различни семейства европейско право, що се отнася е, до международното частно право. Та, нашият подбор тук е, е представителен и за тези различни подходи. Разгледахме две трети страни също Япония и Швейцария. Напълно умишлено подминахме китайската и американската правни системи, които биха могли да бъдат особено интересни но, но сметнахме, че е, това далеч би осложнило работата. А от друга страна ще видите, че за да бъдат обхванати и тези две страни, подходът вероятно би трябвало да бъде друг. А сега бих искал да дам думата на колегата на доктор Претели. Благодаря ви за мен е удоволствие е, да мога лично да ви докладвам резултатите от нашето проучване. Разбира се, за изчерпателното му представяне не биха ни стигнали 15 минути. Аз ще се опитам най-кратко да ви запозная с констатациите, но първо да видим някои теоретични основи, е, някои определения, така говорим за подведомственост, е, изключително подведомственост, рефлексивен ефект и така нататък, е, да, да знаем за какво говорим. След това ще ви запозная с някои политически варианти, които Европейският съюз би могъл да предпочете с оглед гарантирането на достъп до правосъдие и до изпълнение на съдебните решения. И на трето място е, ще ви запозная с варианта, който според нас е най-добър, а именно задаването на специални критерии за случаите с такъв е, извънсъюзен елемент е, и утвърждаване на международно правни решения за взаимно признаване на решения, на съдебни решения и тяхното изпълнение по-настоящем Брюксел 1А се основава на, прокарва разграничение между дела в и извън Европейския съюз. Е, първият случай е, се основава на привръзка е, местопребиваване на ответника на границата на Европейския съюз, търговско дружество на територията на Европейския съюз и изключително на подведомственост възоснова на, на Брюксел 1. И когато имаме дело в Европейския съюз, подведомствеността се определя по Брюксел 1. Така сякаш Европейският съюз е неделима териториална единица. Когато а, Делото е с участие извън Европейския съюз. Националните съдии съгласно националното законодателство определят подведомствеността. Но подобна уредба може да бъде установена и на общоевропейско равнище, т.е. за границите на правомощията. Как да се определят тези правомощия? Както констатираме в проучването, това може да стане е, е, на основата на различни критерии позитивни, хипотетични или негативни. По един позитивен критерий, един правопорядък дава компетентност на съдиите, числящи се към него, винаги когато са на лице и е проверено наличието на определени обстоятелства, местопребиваване, възможност за и така нататък. Някои от тези критерии могат да бъдат изключителни. Ако държавата въведе изключителен критерий за компетентност, край на краищата това означава непризнаване на чуждестранни решения, тъй като по определение се взема, че всяко решение от, от чужбина, от трета страна, е, е произнесено в нарушение на изключителната подведомственост на въпросната държава. По-нататък имаме хипотетични критерии по тях съдът първо трябва да се увери, че чуждестранния правопорядък допуска альтернативен съд. И съответно би признал чуждестранно решение. както казахме, изключителната подведомствена същност възпрепятства признаването на чуждестранните решения. От друга страна, когато се възприема негативен критерий, т.е. вместо да се утвърждава подведомственост, се отхвърля компетентността на националните съдии – е, да се произнасят е, при определени обстоятелства. Това значи, че решението не се признава от правопорядъка, в рамките на който то би следвало да се изпълни. Фактически определеният правопорядък е, се отказва от компетентност и налага на съда да, да, да, да направи същото. В такива случаи обикновено са засегнати недвижими имоти в чужбина. И какво става, ако съдия от държава членка е, е лишен от компетентност по силата на собствения си правопорядък, но пък е компетентен от международно правен акт, като например Брюксел 1? Тоест, какво става, когато предпочитание или, или, или върховенство имат международноправните критерии? Съдът получава компетентност в такъв случай, тъй като по регламент, по собственото си право, Европейският съюз е приел да е, запази контрол върху всички спорове, в които спорещите страни са с местопребиваване в Европейския съюз. Някои теоретици, автори обаче смятат, че положението при което изключителната подведомственост по Брюксел едно се основава на териториалния принцип, би следвало да се сравни е, с случай, в който е, изключителното основание за Подведомствеността насочва извън територията на Съюза. Да вземем един конкретен пример. Един германски туроператор е, наема недвижим имот е, в Фиджи от друго германско дружество. Е, разменят се електронни съобщения, това представя самия договор, няма изричен избор на приложимо право. И в такъв случай е, изключителното основание за определене на компетентния съд насочва извън територията на Европейския съюз. Докато общото основание е, за определена компетентността насочва към територията на Европейския съюз. Германския съд би могъл е, да упражни своите правомощия по разрешаването на спора между двете германски дружества – но не би бил компетентен, ако предметът на един такъв дългосрочен договор за найем, т.е. самият имот, се намира на територията на Европейския съюз. Ако имотът беше в Реюнион, например, френска територия, германският съд не би бил компетентен, тъй като по френското законодателство основанието за, за компетентност на съда е изцяло териториално. И това както по отношение на признаването, така и по отношение на изпълнението на решението. От друга страна обаче ние не можем да знаем дали съдът на третата страна въобще ще приеме е, ще, ще допусне е, спора, е, съгласно кое право ще го гледа, дали решението му би било признато в Германия и така нататък. Фактически изходът от производството е извън контрола на Европейския съюз. И причината да се регламентира по, по, по различен начин е, тези два казуса, дали са в ЕС или извън ЕС, е, се основава на следната реалност. Европейският съюз се е поставил е, за задача да контролира изхода от производствата по спорове между лица, вместо прибиваващи на, на своя територия. Но, освен това, ние отбелязваме, че едно решение на държава членка подлежи на износ, така да се каже, на основа взаимното доверие между държавите членки, е, когато, е, докато е, решение постановено от съд в трета страна, по-настоящем подлежи на процесуалните правила на отделните държави членки. И нашата, нашето проучване е, в такъв случай препоръчва да се е, възприеме изрична норма за определене на компетентността е, в случаите, в които една от страните по спора е извън държава членка или извън, извън Европейския съюз. В приложение към нашето проучване са поместени редица критерии, които са изрично разработени за такива случаи извън Европейския съюз както и общи еднообразни правила за признаване и изпълнение на решения, постановени от чужбина. Но това не е достатъчно обаче е, за, за постигане на правна сигурност. Тъй като определенето на критерии по отношение на трети страни е всъщност едностранен акт в опит за някакво съгласуване правна сигурност може да бъде постигната единствено двустранно е, по пътя на, на, на спогодбите. И така стигам до, до втората препоръка, а именно за сключване на такива спогодби с трети страни за реципрочно признаване и изпълнение на решения. Um, so, legal, um, our second recommendation Правна сигурност може да бъде постигната само чрез договаряне на такъв договор, на такова споразумение. И това е единственият начин за гарантиране на правна сигурност, както казах, за огромния брой хора, които живеят или учат или работят в друга държава членка. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господин Зьобро, може би малко да се умълчите и да не говорите толкова високо. Благодаря. Благодаря ви за това изложение. Да. Благодаря ви за това изложение. Изнаредно детайлно. Имаме тук и представител на комисията – Госпожа Карен Ванден Керхов, искам да ви дам думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Илария от, за пред, предложеното от нея много интересно изследване за направеното изложение на проучването на Швейцарския институт. Благодаря и на комисията Юри за това, че организира такова изслушване. Е, преди още 4 години е, комисията е, предложи разширяване на приложното поле на регламент Брюксел 1. Законодателят все още не е приел изцяло измененията, но ние смятаме, че те са най-добрият път напред. В известен смисъл проучването потвърждава това. Интересното тук е съчетаването на нормите за подведомствеността с нормите за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни съдебни решения. Това е нещо, което можем да обмислим в бъдеще. Имаше и още един важен елемент. Е, той бе откроен и в нашето проучване преди 4 години. Правилата, е, които са приети от Европейския съюз едностранно, трябва да се съчетаят с многостранни и двустранни конвенции. Така че вашето проучване потвърждава нашите констатации и се надяваме, че законодателят в бъдеще ще върви именно в тази посока. Благодаря. Благодаря. Бих е желала да запитам дали някой от членовете желая да се изкаже. Не. В такъв случай ви благодаря сърдечно за направеното изказване. За нас изходните предпоставки са много ясни. Преговорите за зона за свободна търговия между Европейския съюз и САЩ вече са в ход и за това е много важно ние да имаме съответстващи юридически възможности да не навлизаме в политически разисквания без да имаме юридически варианти. Това е въпрос, който ще бъде разискван подробно в следващия парламент. Но в известен смисъл ние повтаряме нещо, което вече сме правили. Всички тези разисквания вече бяха проведени, когато обсъждахме регламента Брюксел 1. Още на времето не бе лесно да се постигне консенсус.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 а, и, и се надявам, че ще постигнем добри резултати. Сега следващата точка от дневния ред е 22. Искам да дам думата на госпожа Александра Тайн. Става дума за презумпцията за невиновност. Да, ähm, wann ist der Сега Малко закъсняваме. Е, председателката казва, не закъсняваме толкова, но можем да ускорим съвсем леко. Госпожа Тайн. Както установихме на миналото заседание, ще изготвим становище за комисията Либе, но това ще бъде в общи линии само работен документ. Основната работа ще бъде извършена от следващия парламент. 25 март е срокът за внасене на изменения по доклада. На обяд е, следващия вторник. По същество във връзка с презумцията за невиновност и правото на присъствие или на явя действия в хода на наказателното производство – е, бих казала, че проектът е насочен към усъвършенстване на правната система и повишаване на взаимното доверие. Е, би трябвало да съществуват общи норми в тази връзка, особено като се има предвид функционирането на Института на Европейската заповед за арест винаги, когато е, участват повече държави членки в едно наказателно разследване, се появяват проблеми дори когато има европейска заповед за арест. Аз предлагам доста изменения на първоначалния проект. Говорили сме за това вече в комисията. Нашата цел е максимално равнище на защита. И това трябва да бъде изходната ни позиция на последващите преговори с съвета. Съветът, не бива да забравяме, иска по-ниска степен на защита. Ние бихме искали минимални изисквания. Тоест, общо взето, широк спектър на защита. на обвиняемия, респективно за подозрение. Член 5, алинея 2, като се изхожда от нашата позиция, би трябвало напълно да бъде заличен, защото се обръща доказателствената тежест в някои държави членки, когато разследването е за терористични актове. Не можем да вменяваме тежест на доказване на обвиняемия. Това е абсолютно недопустимо. Speichel, Urin oder Blutproben. Aus Gründen der Rechtssicherheit im Strafrecht darf meines Erachtens nur in genau definierten по отношение на е, вземането на биологичен материал, то трябва да се допуска само в отделни хипотези и то при много строги условия. Това е свързано с член 6 алинея 2. Правото на явяване в наказателното производство се урежда различно в различните наказателни законодателства на държавите членки, Значи, е, това е неразделна част от изискването за справедлив процес. Трябва да присъствате на процесуалните действия, на провеждането на производството. Можете да мълчите, можете да не казвате нищо, но трябва да имате задължително право да присъствате, т.е. да се явите. По отношение на е, връзките с. Е, членовете на семейството и това дали те могат да стъпят в наказателното производство, тук трябва да има обосноваване. Защото в бъдеще ще има Европейска прокуратура. Член 3 трябва да бъде изяснен в този смисъл. Като, както казах, обръщането на доказателствената тежест не следва да бъде допускано. Ако заподозреният или обвиняемият оказват съдействие на съдебните органи, това задължително трябва да се отчете. Направила съм изменение в член на 6, алинея 3 и това пак с оглед с постигане на правна сигурност. Това, което се изисква тук, може да бъде допуснато само ако не се засяга справедливостта на процеса, но трябва да се изясни съотношението между член 6 алинея 2 и член 6 алинея 3, защото тези две норми са свързани с презумцията за невиновност. Това са моите изменения, не са малко. Както казах, целта е да се постигне високо равнище на защита на заподозрение, респективно обвиняемия. Защото е, разполагаме с е, данни, че в държавите членки е, все повече спада доверието към, такава, към тази защита, която предлагаме. Благодаря. Благодаря, госпожо Тайн. С това приключваме разискванията по тази точка от дневния ред. 25 март е срокът за внасене на изменения. Вие казахте това ясно. Така стигаме до следващата точка от дневния ред, а тя е 23-та. Правна помощ за заподозрени или обвиняеми, лишени от свобода и правна помощ производство по Европейската заповед за арест. Chciałem podziękować e, przedstawicielom sekretariatu. Колегата Дзиобро. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на секретарията и на всички, които ни помогнаха да изготвим становището. Проектът на директива за правна помощ за заподозрени обвиняеми лишени от свобода и правната помощ в производството по ЕЗА съставлява част от по-общ набор от нормативни актове, свързани с задълженията на държавите членки за гарантиране на правата на обвиняемите и заподозрените. Вие е, в способ е, негативно ако няма доверие в нашите правни системи, това би довело до тежки последици и неефективно прилагане на правните норми. Затова ние трябва да изградим необходимия правопорядък в Европа, включително и в сферата на наказателното право. През последните няколко години бяха прияти няколко директиви. Директива за правото на устен и писмен превод в юридическите производства, директивата за достъп до адвокатска помощ, и становището, което предлагам на вашето внимание сега, е също свързано с подобна тема. Бих е желал да въведем минимални общи стандарти на закрила за заподозрените и за обвиняемите, както и за лицата, спрямо които е издадена ЕЗА. Тук изхождам от член 47 и член 48 от Хартата за основните права. Тези два текста съставляват солидна правна база за изграждането на общи стандарти, които да се прилагат от всички държави членки. Анализът на съществуващите решения, правни решения в държавите членки, показва, че сме изправени пред различни системи, които се характеризират с различаващо се равнище на защита. Достъпът до адвокатска помощ също се различава, а в някои държави членки дори не съществува което значително накърнява ролята и ефективността на този институт, който сме създали Европейската заповед за арест. Той често се използва и е много важен за юристите в Европа. Затова е много важно системата да бъде укрепена и да бъдат създадени общи стандарти чийто гарант да бъде парламентът. Być w minimalnym standardzie прещегане. По този начин ще се повиши ефективността на сътрудничеството ни по наказателно-правни въпроси. Освен информацията, пределите на достъпа до правна помощ осигурен на обвиняемите и за подозрените лишени от свобода, респективно на лицата, за които е издадена ЕЗА, много важен елемент е да се гарантира на обвиняемите в целия ход на производството достъп съответствие с член 82 алинея 2. Великобритания и Дания не участват в тази система, защото се ползват от правото си на неучастие в някои актове на вторичното право, съобразно договора. Също така, много важно е да се помисли за правното положение на пострадалите – което често е отежнено поради липсата на общи стандарти в Европа. Тук се налага допълнителна интензивна работа. Нашият мандат е изтичане и за това няма да бъде възможно да приключим работата по това досие преди изборите. Поради това ние изготвяме само становище на правната комисия. и Именно това ви представих. Благодаря, господин Жобро. Както казахте, темата е важна. И тя изисква доста интензивна работа. Но има неща, които ще останат за следващия парламент. Такива разисквахме и вчера. Просто не ни е възможно в оставащото време да приключим всичко. Е Госпожа Лихтенбергер, не бих искала да навлизам в детайлите. Но и комисията е, по е, граждански права и свободи също няма много оставащи заседания. Би трябвало тук да се установи някакъв ред, процедура, която да се следва. Е, защото ние имаме доста сходни въпроси. Същото въжи за правната помощ за деца, за ненавършили пълнолетия лица. И там трябва да се работи по същия начин. Имаме ли становище на правната служба по тези въпроси? Председателят, госпожо Лихтенбергер. Въпросът ви не е съвсем уместен. Но ще ви кажа какво е положението по настоящем. Мисля, че комисията Либе също няма да се умее да се занимае е, с този въпрос. Тъй, че не можем да организираме нещо повече от обща политическа дискусия. Разискванията ще останат за в бъдеще. Просто в този мандат няма да успеем да приключим всичко. Не можем да вземем окончателно решение да се произнесем окончателно. Госпожа Тайн и след това господин Зьобро. Сега именно по реда, по процедурата. Вчера помоли госпожа Гало да изготви работен документ във връзка с доклада, който й е възложен за да можем до някъде да приключим работата. Да не изчерпваме разискванията без някакво писмено становище, дали ще е мнение или становище, или работен документ. За децата ще бъде само работен документ. Ще има едно последно заседание на нашата комисия след известно време, тъй че поне някакъв работен документ е добре да се изготви. Може комисията Либе да не се умее да се запознае с него, но той ще остане. И ще е доказателство за това какво е смятал парламентът в предходния си мандат, какво мнение е застъпил. Това няма да е задължително за депутатите в следващия парламент, но поне те ще имат предвид, че съществува такъв документ. Решението ще бъде тяхно. Те ще си вземат решение как да процедират. Но ако има работен документ, поне ще дадем някаква насока. Ще кажем, че сме работили по въпроса и че нещо оставяме след себе си, а това не са само приказки. Председателката, госпожо Тай, много полезно е това, което току-що казахте. Надявам се, че ще можем да изготвим нещо за комисията Либе, само че не съм сигурна, че ще го постигнем, тъй като последното заседание на комисията Либе е преди следващото заседание и последно заседание на нашата комисия. Така че на този етап ще ни е много трудно да изготвим писмен документ. Госпожа Лихтенбергер, това е тема, която следваше да бъде разисквана на заседание на координаторите. Трябваше да мислим за изготвяне на документ поне с оглед на последното заседание на комисията Либе. При тези обстоятелства аз бих проявила склонност дори да се съглася с това да третираме материята с писмо, което да бъде пуснато, да бъде разпространено и поне координаторите да дадат становище. Така ще остане нещо черно на бяло. В противен случай е, това, което правим, ще се разтвори във въздуха, то ще изчезне. Председателката, не мисля, че трябва да объркваме дневния ред на координаторите с дневния ред на комисиите и дневния ред на пленарното заседание. Ако започне неприсъствена процедура и се опитаме да привлечем координаторите, тогава господин Зиобро би могъл да изложи мислите си в писмо, като същевременно отрази и аргументите изложени тук. Така е, това ще може да остане за следващия състав на нашата комисия. Господин Зьобро, благодаря. Благодаря много за въпроса ви. За съжаление, времето е твърде малко. Мандатът на нашия парламент всъщност е почти изтекал, но е много уместна идеята да се изготви документ. Тъй, че мисля, заедно с, с секретарията бих могъл да изложа това, което говорим черно на бяло и да го сведа на вниманието на комисията Лида. Благодаря. Фан. Добре. Така ще поступим. Благодаря ви. Така стигаме до следващата точка в дневния ред процесуални гаранции за децата за подозрени или обвиняеми в наказателни производства. Госпожа Тайна. Е, Тук е, разполагам с още по-малко време, отколкото на предишното досие. Няма да можем да стигнем до етапа подготовка на становище и приемане на становище. И е, комисията Либе също няма да разполагат с нужното време можем поне до края на мандата да подготвим а, един а, писмен документ, така че да можем да го приемам на последното заседание на нашата комисия. Това е изключително важно, защото става дума за процесуални гаранции за деца, за подозрени или обвиняеми по наказателни производства. Разбира Разбира се, те имат нужда от правна закрила по време на целия ход на производството и Разбира се, не можем да очакваме децата да бъдат оставени без процесуален представител, адвокат. Те не биха могли сами да се защитават в никакъв случай. Те не познават достатъчно добре своите права и дори техните родители не биха могли да поемат тази функция от в тя, от тяхна страна. По-нататък медицинския преглед е също важен компонент. Крайният срок за измененията 25 март 12 часа на обяд. Искам да подчертая, че когато когато децата са а, извършили а, престъпно деяние, очевидно те са а, малолетни и следователно трябва към тях да се подходи съобразно правилата, които се прилагат до навършване пълнолетние, т.е. 18 годишна възраст. Необходимо е деянията, извършени преди навършването на пълнолетие от страна на децата, да попадат в обхвата на а, директивата. Що се отнася до тежестта на деянието, маловажно или не, трябва да подчертаем, че е необходимо през цялото време децата да имат пълна закрила. Не е нужно да навлизаме сега в дълбочина относно маловажно деяние или а, тежко. Що се отнася записите на заседанията, на изслушванията, дали могат да бъдат използвани при наложителни ситуации, в когато децата се задържат, лишават от свобода, мисля, че е изключително важно да подчертаем, че ако децата трябва да бъдат отделени, ако те трябва да бъдат задържани, трябва да се използват съответните институции за тази цел и ако не са предназначени само за деца, тогава трябва да има възможност малолетните да бъдат отделени от възрастните задържани. Не трябва да има никакви изключения от това изискване. И всичко трябва да се, всичко трябва да се предприема единствено и в полза на децата следва да бъдем водени от висшия интерес на децата. В директивата трябва да се уреди също така и хипотезата, когато настоятел а, на детето не може да присъства на заседанието или в хода на производствата. Благодаря и с интерес ще изслушам изказването и мнението на колегите. Благодаря. Благодаря, госпожа Тайн. Очевидно е необходимо да продължим да работим по тези досиета. Никой не желае думата по настоящем, така че нека да подходим по същия начин, както решихме да постъпим относно доклада на господин Зябро. А именно да се подготви едно писмо, което да бъде изпратено на комисията Либе. Последваща точка от е, дневния ред, госпожа Тайн също отговаря, решенията на Европейския съд. Благодаря. За съжаление, разискванията в съвета бяха спрени по отношение на назначаването на допълнителни съдия. За съжаление, няма това назначение да бъде осъществено до месец септември. Вече гласувахме петицията на господин Кристоф Клайн – Твърде е, дълго бе делото, но въпреки обещанието на гръцкото председателство, въпреки стъпките, които те е, направиха, някои представители от е, държавите членки, особено в източна Европа, бяха на мнение, че трябва да се запази ротационния принцип и за това предлагам между другото, вече сме гласували по този въпрос и гласувахме е, по-широкия вариант от предложението. Тогава, когато се взе решение за подготовка на различен вариант, а втория вариант, може би малко по-разводнение, но така или иначе, ние взехме съответното решение при условие, че ще се постигне споразумение в е, съвета между държавите членки, което не се постигна. Така че, мисля, че всички бихте се съгласили с мен, че можем да подложим е, на гласуване е, през месец април пленарна зала първоначалния вариант, в който ясно се прави предложение съобразно правилника на съда, като се почетае, че не е постигнато съгласие по въпроса в съвета и въпроса остава висящ за решаване в, при следващия мандат. Но в крайна сметка, според мен е важно да подложим на гласуване в пленарна зала този вариант, който гласувахме на първо място в нашата комисия. Председателката, благодаря. Да, наистина много съжалявам и аз, че не се постигне решение по този въпрос, но съм съгласна с казаното от вас. Трябва честно да заявим, че е, съвета е, наистина е, върви по една много тънка линия. Що се отнася за компетентността, въпросите, на които трябва да обърнем внимание. Винаги две неща ми правят впечатление. На първо място липсата на доверие, което все още съществува в съвета и политиката на а, някакси отмъщение, ако мога така да кажа, срещу Лисабонския договор, независимо от онова, по което разсъждаваме, а, винаги се очертава именно такава позиция в съвета. Тогава, когато правомощията на Европейският парламент се разглеждат и отхвърлят съответно. Наистина много разочароващо подобно отношение. Що се отнася до а, различните проблеми, пред които ние сме изправени днес, можем да кажем, че основно съвета не, не искам да кажа, разбира се, че парламентът е по-католик от папата, но във всеки случай Необходимо е да има една последователност при взимането или не взимането на съответните решения. И в тази последователност ние откриваме наистина инструменти, които биват експлуатирани, що се отнася до отхвърляне на а, а, конкретни предложения, които се правят. И съвета отказва да се направи промяна в а, договора. И мисля, че изключително важно следващия парламент, в следващия мандат, в следващия си състав да започнат да наричат нещата с истинските им, с истинските им имена. И тази битка за правомощията трябва наистина да се води с съвата. Много съм разочарована. Наистина има много гранични проблеми с, говори с изграждане на норми. Не можем да продължаваме по този начин. Трябва да намерим решения. А ако съветът отказва да възприеме тези решения, според мен, това би бил много тревожен знак за целия е, европейски замисъл. Благодаря, госпожо Лихтенбергер. Мисля, че всички споделяме вашата позиция. Не бихме желали е, непрекъснато съвета да връща стрелките на часовника до времето преди Лисабонския договор. И така ще гласуваме доклада на госпожа Тайн. И не трябва вината да пада върху плешите на парламента, че не сме свършили съответно задачата си по отношение е, съдиите. 25-та точка. Госпожа Тайн е, също е докладчик. Нямам какво да е, кажа по този въпрос. Председателката, благодаря. Приключихме бързо по тази точка. По точка разни, някой? Има ли желание да вземе думата? Не. На всички вас, които успяхте да останете до края на заседанието на комисията, благодаря. Председателката любезно благодаря на преводачите. И последното официално заседание на нашата комисия ще се проведе на 7 април от 15 часа. Приятна седмица!